становището на парламента. Затова, моля ви, гласувайте за текста, така както изглежда в момента. Благодаря. Grazie, la discussione è chiusa, la votazione... Благодаря, с това приключваме а, а, нашата дискусия. Ще се гласува утре. Искам да ви информирам, че що се отнася до свободната длъжност на заместник-председател на Европейския парламент от НП получиха следните кандидатури. Ласло Токеш и изборите ще се проведат утре, 15 юни, в 12 часа на обяд. И сега следващата точка в дневния ред е доклад на баронеса Лътфорд. Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства. Давам думата на баронесата веднага. Татрише, прего. Благодаря. Вече десетилетия повечето от нас признават, че Европейският съюз трябва да предприеме спешни действия за защита на правата на заподозрените и обвиняемите в целия Европейски съюз, за даване на повече гаранции за справедлив процес. Така Постигнахме много по линия на полицейското сътрудничество чрез Европейската заповед за ареста, но Европейският съюз расте и много граждани често попадат в твърде непозната среда. Трябва да има повече процесуални гаранции. Това се поддържа от повечето евродепутати, но нашите усилия до сега се натъкваха на неуспех в съвета. Много се радвам, че Европейската комисия а, взе при сърце тази материя много се радвам и на присъствието на комисаря Рединг на този дебат. Комисията предприе усилия за изработване на пътна карта според директивата, ако сте заподозрян, ако започне процес срещу вас, ако ви разпитват и не разбирате езика на страната, в която се извършват тези действия, имате право на устен и писмен превод при определени условия, разбира се, във връзка с полицейските разпити, с присъствието на адвокат и така нататък. В общи линии положението ви се приравнява на това на местно лице. Сега, краягълният камък на нашето сътрудничество е взаимното признаване признаване. Това изисква взаимно признаване на нашите норми е, на основата на взаимно доверие. Това обаче не е достатъчно. Всички европейски съюз, е, държави членки на Европейския съюз трябва да прилагат поне минимални еднакви стандарти. Има хора, които не смятат, че навсякъде съществува справедлив процес. Аз, например, бих цитирала случая с Гариман, който е задържан по европейска заповед за арест в Португалия. Той бе осъден и за преводач му беше служил един местен фризьор. Много е голяма помощ му оказа едно писмо от местен магистрат в Англия със съвет просто не се връщайте в Португалия две години. Когато липсва професионална подкрепа при превода, това е една голяма трудност при провеждането на справедливия процес. Така че държавите членки трябва да гарантират не само прилагането на член 6 от Европейската конвенция за правата на човека, но и да доразвият минималните си стандарти в това отношение, защото съгласно пътната карта може още да се направи в Европейския съюз за осигуряване на пълното зачитане на стандартите на конвенцията и при необходимост за постигане на единно прилагане на тези стандарти и за тяхното повишение решаване. Мисля, че парламентът добре използва новопридобитите си правомощия по Лисабонския договор във връзка с това законодателство. Е, много се борихме с госпожа Рединг, заедно и с нейните служители по линия на повишаване на правата на заподозрените и обвиняемите, включително по линия на правото на устен и писмен превод на всички фази от наказателния процес, правото на обжалване, защото без превод вие не можете и да обжалвате също така трябва да се стремим да ограничим частичния писмен превод. Всички съществени материали по едно дело трябва да бъдат превеждани. И не следва за подозрение или обвиняние да бъде каран да чака дълго време за тези преводи. Това са някои от ключовите елементи. Аз съм убедена, че се нуждаем от Европейската заповед за арест, но и от изпълнение на пътната карта за укрепване на гаранциите. Защото крайна сметка, това не означава, че отслабваме е, хватката в която държим престъпността. Напротив, засилваме тази хватка. Защото ако ограничаваме разходите за е, съдебния процес, това не би било добре. Е, ефтиното правосъдие не е правосъдие. И за това аз препоръчвам а, тази директива да а, се ползва с вашата подкрепа. Испанското председателство много усилия положи за нейното договаряне, комисията положи а, много усилия и аз а, съм също така удовлетворена и от а, а, измененията, които постъпиха. Председателят дава думата на комисаря. Procedural Госпожо председател, предпазни мерки, заложени в процеса, дават възможност правосъдието да гарантира своето качество и в бъдеще. Имаме нужда от такъв тип минимални стандарти, които защитават заподозрените и обвиняемите в наказателните производства. Те са задължителни, за да има взаимно доверие между съдебните органи в отделните държави членки. Без такова доверие взаимното признаване на присъдите и съдебните решения няма никога да бъде факт. И съдиите и прокурорите трябва да бъдат достатъчно убедени, че независимо къде тече процеса в Европейския съюз, ще има някои общи права, които винаги ще бъдат защитавани и прилагани. А пък гражданите би трябвало също да бъдат убедени, че тези минимални права, които са защитени по време на процеса, ще доведат до едно правосъдие в Европейския съюз, като една зона на свобода, сигурност и правосъдие. Затова приветствам споразумението, което е постигнато между двата е, законодателни органа. Благодаря на баронеса Лътфорд, както и на цялата комисия е, по е, граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за отличния доклад. Като комисар, изключително се радвам, че голяма част от компромисните решения са вдъхновени от нашето предложение е от март 2010 година. Предложението на Европейската комисия целеше да постигне това, което в момента е постигнал Европейския парламент, а то е високи стандарти на, за обвиняемите, както и да не се дава възможност да се под да се падне под прага на минимална защита на правата на човека. Директивата, както изглежда тя в момента, ще укрепи тези минимални стандарти. Постоянното предлагане на устен превод по време на наказателно производство, както и писмен превод на значителна част от съществените материали, ще доведе до един по-справедлив процес, което е право, което трябва да бъде защитавано по-систематично и последователно. И съм напълно съгласна с госпожа докладчика. Ефтиното правосъдие не е никакво правосъдие и то води до повече разходи в крайна сметка и до липса на доверие между съдиите и гражданите. Радвам се също така, че имаше възможност много бързо да бъде прията тази директива и това е една първа стъпка в тази пътна карта. В нея се показва, че всички институции отговарят на своите обещания а те бяха свързани с това тази тема да бъде приоритет. Има обаче един елемент, госпожо председател, с който не съм съгласна. Този елемент е свързан с искането на част от държавите членки свързано с увеличаване на периода до 36 месеца. Европейската комисия смята, че 3, тези 36 дни са извинете, месеца са прекалено дълъг срок и прилагането на това законодателство би било много трудно, ако това стане така. Освен това, държавите членки знаеха, че този законодателен акт ще бъде прият и те го знаят от няколко години. Става въпрос за срока за въвеждане в националното законодателство на този текст. В дух на компромис ще приема решението, предложено тук. И това, което ще кажа сега, е много важно за бъдеще. При условие, че това няма да бъде считано за прецедент за бъдещи мерки, свързани с пътната карта. И искам да го подчертая три пъти – да, този път сме съгласни на този срок, но от тук насетне това няма да бъде приемливо. Освен това искам да подчертая, че Европейската комисия ще се възползва от всички възможни ресурси, с които разполага, за да може да принуди държавите членки да въведат в националното законодателство своевременно това решение в светлината на Лисабонския договор и Стокхолмската програма. Госпожо председател, освен това, вие знаете, че Европейската комисия вече работи по следващи мерки, свързани с пътната карта. В кратък срок ще изляза с предложение за правото на информация и това ще бъде представено идната седмица. Това, което започваме днес тук, наистина е една стъпка в един процес. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега започват изказванията си ораторите, които ще представят политическите групи. Госпожа Антонеско, две минути, НП. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя докладчика госпожа Латфорд за работата. Искам да й благодаря за сътрудничеството и с докладчиците в сянка. Общите стандарти са от основно значение за взаимното доверие между практикуващите специалисти в правните е, системи на държавите членки. Правото на превод е основно право на заподозрение, респективно обвиняемия, признато в член 47 е, от е, Европейската харта е, за правата в Европейския съюз и член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Но не следва да се стига до неравновесие между правата и правомощията на прокуратурата и правата, които има за подозреният, респективно обвиняемият. Укрепването на тези права е дълъг процес. През ноември 2000, та година съветът, следствие на програмата от Тампере, прие акт за взаимно признаване в наказателните производства. След това 2004 година не можахме да постигнем съгласие по внесените проекти от комисията. Спряхме преговорите през 2007 година. При шведското председателство 2009 година беше прията пътната карта от комисията с с постъпателен подход. Сега вече 2010 година имаме нов проект, като това по време съвпада с влизането в сила на Лисабонския договор. Имаме и инициатива на 13 държави членки. Сега вече след 7-10 години работа приемаме първият акт с голямо значение директива за правото на писмен и устен а, превод. А, много съм удовлетворена от резултата а, на от преговорите между трите институции и смятам, че при гласуването значително ще усъвършенстваме първоначалния а, текст. А, мисля, че този 36-месечен срок на въвеждане няма да се превърне в правило. Всички държави членки ще се опитат да въведат директивата в срок. Думата е дадена на, господин, на госпожа Ромеро Лопес. Е, социалисти и демократи. Е, е, Аз също съм много доволна с това, че работата беше доведена до край. Благодаря за сътрудничеството. Това е първият текст в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение, в което Европейския парламент има решаващ глас. А, важно беше също така, че докладчика а, беше от Обединеното кралство. Страните членки използваха своите права, проистичащи от Лисабонския договор и излязоха с тази инициатива. От 2004 година насам обаче нещата бяха блокирани е, и благодарение на, на програмата на шведското председателство процесът отново беше задвижен, не без подкрепата на новата а, е, комисия. Новата комисия излезе със собствен доклад, е, сътрудничи с парламента, който а, се включи с предложение и изобщо това беше пример за добра съвместна работа. Ние се опитахме да се възползваме по най-добрия начин от предоставените ни права. Това беше първата стъпка. Сега, както правилно каза комисаря, очакваме да напреднем по същия начин и по хартата за основните човешки права. Ние сме на мнение, че на че този пакет не беше изработен на време, но в едно пространство на а, а, право и свобода ние се нуждаем от а, основа под формата на гаранции за процесуалните права. Как можем да говорим за свобода, ако даден гражданин не може да се възползва от основните си права, ако няма такива основни права в рамките на един наказателен процес? Докладчика също така каза, че заплахата от тероризма, както и други заплахи, просто изискват от нас да подобрим тези процеси. Знаем също така, че ако нямаме е, единно е, право на Европа на свобода и правораздаване, няма да имаме гаранция за тези процесуални права. Благодаря. a request from the Earl of Dartmouth that you accept може ли е, да ви попитам дали ще приемете въпрос, който иска да ви зададе Орлов Дармат, госпожо Лопес, госпожо Лопес, граф Дартмат иска да ви зададе въпрос. Приемате ли да отговорите на въпроса? For... Отново повтарям, че има въпрос от графа на Дартмут ще приемате ли задаването на този въпрос? Имате думата 30 секунди за зададете своя въпрос. Гражданите в държави с по-високи стандарти на защита на правата на човека, най-вече Обединеното кралство, са подложени на по-низката защита на права на човека, които се срещат в повечето други държави, членки на Европейския съюз, по силата на Европейската заповед за арест, както и другите директиви, свързани с правосъдие. Мислили ли сте по този въпрос? Sí, probablemente la pregunta eh, está mm, pelando esos estándares mínimos que estamos. Да, а, в... Тук наистина става дума за минимални стандарти, които искаме да постигнем в отделните страни членки, но разбира се, всяка страна членка може да подобрява, т.е. да надхвърля минималните стандарти. И това трябва да се случи сега, защото ние искаме да изградим една Европа, в която да са гарантирани поне минималните а, права. Но вие сте прав. Вашата страна има историческа традиция, която се различава от традициите на останалите държави. Сега се връщаме към ораторите, които представят позициите на групите. Госпожа Тайн Алде. Um Уважаеми дами и господа, за да а, гарантираме трансграничното преследване на престъпниците, а, съдебните органи е, си сътрудничат е, отдавна. Имам предвид Европейската заповед е, за арест. До този момент обаче всеки един опит да се гарантират да се гарантира наказателно-процесуалните права в отделните страни членки и в цяла Европа се провали. Европейският парламент за първи път участва в вземането на решение. В съвета е необходимо квалифицирано множество. Либералите по принцип се застъпват за разширяване на правата на гражданите и следователно за в бъдеще всички граждани да имат правото на писмен и устен превод, когато биват разпитвани или биват обвинени в една държава, чето език те навладеят. По този начин е, ще могат да бъдат гарантирани по-добре е, правата на гражданите в цяла Европа, като например правото на справедлив процес. Благодаря. Госпожа Хаутала за зелените една минута. Благодаря, госпожо председател. Въпросът току-що поставен на госпожа Ромеро Лопес, е съвсем относим. И именно за тази цел работим за изграждането на общи минимални стандарти в наказателния процес. Така че в наказателния процес между различните държави членки да има съпоставимост. Искам да благодаря за прекрасната работа, която бе свършена от докладчика заедно с групите, особено с докладчиците в Сянка. Така ще гарантираме възможност на всеки да разбира и да бъде разбран, когато срещу него се води наказателно производство в някоя държава членка. Това е предпоставка за функционирането на правовата държава. Искам да благодаря за това, че госпожа докладчика съдейства за намирането на решение с цел преодоляване на трудностите в отделни държави членки, проистичащи именно от разликите в правните системи. Що се отнася до 36 месеца за въвеждане в националното законодателство, наистина тук може да се питаме дали това е уместно, но смятам, че това решение трябва да бъде прието. Председателят господин Зьобро не може да присъства тази вечер. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Дебрун от името на ГУЕ, минута и половина. Благодаря. Аз много късно се сетих за нещо, за да внеса изменение в комисия, на която не съм член, а именно езиците, които се уреждат от директивата. Ценим правото на устен и писмен превод, което се укрепва сега по отношение на обвиняемия и подсъдимия в точка 10c от текста, но се страхувам, че има е, известна възможност за ограничаване на избора на език и оттам може да бъде накаран за подозреният, респективно обвиняемият или подсъдимият да използва език, който не е избрал сам. И това може да го постави в неравнопоставено положение спрямо другата страна в процеса по отношение на много важна и сложна юридическа материя. Може ли комисарят да обещае, че до такива случаи няма да се стигне и че езиците на мълцинствата също ще бъдат вземани предвид при изпълнението на директивата? Нашите изменения са подкрепени от депутати от други групи и са вдъхновени от различни европейски и универсални международно-правни актове, свързани с разнообразието на езиците. В частност имаме предвид Хартата за основните права в Европейския съюз, която включително въплащава принципа на забрана на дискриминацията и избор на езика, на който лицето се изразява. Навявам се, че това ще бъде взето предвид. Граф Дартмут. Госпожо председател, председател. Тази директива е част от една серия директиви, чийто ефект е всеки гражданин, на Обединеното кралство, да стане обект на захвърляне в затвора в някоя друга европейска страна. Няма значение дали тази страна е Португалия, в случая с Гариман, или Унгария, в случая с двама избиратели от югозападните части на Обединеното кралство няма по никакъв начин най-съща правна защита на отделното лице, каквато се предоставя в Обединеното кралство. Независимо какви а, големи и гръмки думи се пробутват тук в а, тази зала. Затова казвам, че тази директива е едно смокиново листо, защото се опитваме да залепим един цитопласт, като в същото време се опитваме да обезглавим а, всички свободи, които, за които толкова се борихме в Великобритания и даваме всичко в ръцете на Европейската заповед за арест решението за това, кое трябва да бъде подложено на писмен превод, трябва да се взето от прокурора. Освен това, знаете, че има хроничен недостъг на устни и писмени преводачи, не, сам, не само поради причината, че ние тук използваме толкова много от тези преводачи. Нашата уважаема колега баронеса Лътфорд многократно се самообявява за човек, който води кампания защита правата на човека. За това ще се обърна към нея и ще я попитам поне веднъж няма ли да остави на страна тази мания да преследва една федерална Европа и да се присъедини към кампанията да бъде отменена а, Европейската заповед за арест, защото точно това е важната кампания. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към отделните оратори. На първо давам думата на господин Бузотил. Благодаря, госпожо председател. Проектът на нашето внимание е много добър и заслужава подкрепата ни, тъй като дава повече права на нашите съграждани. ЕНП ще гласува за, но няма да, за проекта, но няма да гласуваме за измененията, защото смятаме, че ще бъде нарушен балансираният компромис, който първоначално бяхме постигнали. Е, иска ми се да засегна е, това е, смутно положение, което, в което изпаднаха съветът и комисията с оглед насенето на проекта. Госпожо председател, всъщност ние имаме не един проект, а два проекта. И имаме а, нормативен проект на а, съвета на министрите, а през март тази година внесе проект и комисията с проект със същия предмет. От тук и въпросът ви. Аз зададох въпрос на парламента преди време. Ние по кой проект да работим в парламента? Всъщност не мисля, че това се случва за първи път и не мисля, че ще се случи и за последен. Сега имаме позиция на съвета във връзка с заповедта за закрила и е, комисията още веднъж ни уведомява, че ще внесе проект по същата материя. Сега, значи, съветът иска от нас да приемем неговия проект за Европейската заповед за закрила, а комисията е, се противопоставя на това одобрение. Мисля, че не е това намерението на авторите на договора да се създават подобни е, гранични сиви е, ситуации, е, при които две институции се борят помежду си е, за това, е, чий проект да, бъдат, да бъде одобрен от парламента. Мисля, че когато комисията внесе проекта, съветът трябва да я остави да си свърши работата. ако това не може да стане, ми се струва, че ще си създадем много проблеми, много ще затрудним работата си. Благодаря, госпожа Зданока. Една минута. Благодаря, госпожо председател, драги колеги, госпожо комисар. Най-напред искам да благодаря на Беронеса Латфорд за прекрасната й работа. Аз съм убедена, че това е работа положена на алтара на каузата за правата на човек. Аз Говорих вече от името на регионите и на малцинствата и подчертах, че директивата трябва да се прилага и към езиците, които не са официални за Европейския съюз. Т.е. устен и писмен превод трябва да бъде гарантиран и на регионалните и малцинствените езици. Например, има райони, в които броят на жителите оправдава възможността за използване на тези езици в наказателния процес и за това тази възможност трябва да бъде запазена. Много жалко е, че Кико Минотер все още не съдържа харта за регионалните и малцинствените езици, но аз съм сигурна, че тези езици ще бъдат защитени в наказателния процес и това постепенно ще гарантира тяхната защита, защитата на тези езици от правото на Европейския съюз. Госпожа Гал Госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги, най-напред поздравявам докладчицата за нейните усилия. Те са трайни усилия, защото по тези въпроси водим преговори от години и най-сетне Лисабонския договор позволява на съответните норми да видят бял свят. Тази директива е от основно значение момент, в който можем свободно да се движим на цялата европейска територия, нашите съграждани понякога изпадат в трудно положение. стават участници в наказателно производство и за тази цел е задължително да бъдат разбирани и да разбират това, което им се казва. Е, най-сетне Стокхолмската програма води до конкретни резултати и защита на правата на гражданите. Именно е, в тази е, насока са нашите усилия. Стокхолмската програма е в интерес на гражданите. Ние подкрепяме хартата за основните права, всички други норми, които трябва да бъдат неразделна част от общностното право след Лисабонския договор. Не трябва да чакаме, за да ги превърнем в действащо право. Искам да се спра на нещо важно, свързано с директивата. Граждани те, които са членове на малцинствени групи трябва да имат в наказателния процес същите права, както гражданите, е, които не спадат към такива малцинствени е, групи. И е, трябва да имат възможност съответно да използват майчиния си език. Това, което правим в момента е законодателен напредък, защото се вменява задължение на държавите членки да прилагат едни и същи принципи, включително спрямо гражданите, които говорят малцинствен език. А, ние бихме искали да постигнем единство в прилагането на тази нормативна уредба във всички държави членки с оглед по-голяма защита на правата на нашите съграждани. Господин Коелю. Е, Карази, колега. Благодаря, е, уважаеми колеги факта, че стран... Е, правителството на страните членки още не могат да постигнат е, разбирателство, говори за това, че първия опит е, не доведе до а, успех. Това беше един опит да се постигне една по-голяма хомогенност в Европейския съюз. Сега се опитваме да направим това стъпка по стъпка. А, Започваме с гарантирането на правото на писмен и устен превод в наказателните процеси. Това все още не е наложено от всички страни членки, а дори и да има такова право, то може да се използва по различен начин. Сега е важно обвиняемия да има право на писмен право до края на процеса. А, с помощта на такова едно решение може да се отговори на всички желания, изразени от Европейския парламент и комисията. Искам да благодаря на комисар Рединг за това, че ни подпомогна и на нашия докладчик, който успя да постигне компромис по повечето предложения. На мен ми е особено важен писменият превод на документите. А, мисля, че в това отношение тези човешки права трябва да бъдат гарантирани по начина, по който са залегнали в а, а, конвенцията. Важно е този писмен превод да се случва бързо, а не да се отлага непрекъснато във времето. А, мисля, че в рамките на тази пътна карта скоро ще излезем с нови предложения, с които ще подкрепим а, комисар а, Рединг, защото ние желаем да изградим не само Европа на свободата, а и Европа на правосъдието. Ние в Дания, например, ще приложим тези права. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Фос има думата. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви а, е, за това, че а, е, а, е, толкова настоятелно се застъпвате за гарантирането на а, процесуалните права, което ще ни доведе до един един, така да се каже, вътрешен пазар на правосъдието. Благодаря на моята колежка Антонеско за това, че избегнахме злободневните спорове спорове в рамките на нашата работа. За мен е важно качеството на писмения превод, защото от него няма никаква полза, ако не е гарантирано това качество. Ще се отнася до срока от 3 години. За мен той наистина е малко по-дълъг, но не е, е, е, толкова драматичен за засегнатите от него, тъй като всъщност трябва да се адаптира цялата правна система. Благодаря благодаря ви за свършената работа. Благодаря, госпожа Рингер. Благодаря, госпожо председател. Настоящия доклад представлява истински напредък за Европа. Това е една стъпка към създаване на Европа на правораздаването а, за мен е важно дали рамковото решение ще бъде приложено по един начин. За мен това е от решаващо е значение, защото тогава, ако имаме разлики в минималните стандарти, няма да можем да постигнем хармонизация. Аз лично бих искала да кажа, ако административните наказания също бяха включени в този доклад, тъй като те представляват един много важен компонент от правния свят миграцията. Е, за мен това е едно важно и широко поле е, и ми се иска то да бъде включено при изпълнението на Стокхолмската програма. Господин Батън. President. Um, Благодаря, госпожо председател. Основният проблем с ЕЗА е не, че има неадекватен превод, който се предоставя, а това, че националните съделища стават абсолютно безпомощни и не могат да защитават правата на своите граждани в случаите на неправомерна екстрадиция. Господин Симео в мой избирателен район 11 месеца изчакваше своя процес в гръцки затвор. Още шест а, други, господин Бел, господин Холанс, бяха изправени пред а, са все още в затвора в Коридалиус, като изчакват да бъдат екстрадирани. В Коридалиус четирима души има в всяка една килия няма туалетна хартия, има една туалетна на етажа, нарушават се правата на човека и се чуват виковете на хората през нощта, които биват измъчвани. И не може чисто и просто заради някакъв лист хартия британските граждани да бъдат хвърлени в такива буклучави дубки. Господин Бронс има думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Наистина, е правилно хората, които са изправени пред наказателно производство, да имат а, право на устени писмен превод, защото ЕЗА дава възможност за, дава възможност за екстрадиране по престъпни състави, които не са такива в техните страни. Но това, според мен, дава възможност и за много скъпа миграция, която не бе взета предвид, когато това бе прието като текст. Благодаря, каза председателката. Господин Папа Николао има думата. Благодаря, казва оратора. Аз също искам да благодаря на докладчика за изключително ползотворното сътрудничество в нашата комисия. Много от нас направиха предложения за изменение по този важен доклад. Всички те са отразени в окончателния текст. Изключително сложна беше процедурата, но смятам, че резултатът е отличен. Когато се стигне до гласуване, мисля, че всички трябва да имаме предвид, че в рамките на един процес трябва да се защитават правата на гражданите, що се отнася до езикови въпроси. Доста дълго време чакаме това да стане факт и очакваме много и от прилагането на тази директива, когато тя е, влезе в националното законодателство. Имаме огромни очаквания и се надяваме, че наистина тя ще влезе по един надлежен начин в националното законодателство, но не може да отлагаме всичко до последния момент. С това приключихме, каза председателката, тази част от дебата. Давам думата на госпожа Рединг за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички евродепутати, които категорично и много убедително подкрепиха изграждането току-що започнато реално от нас е, на европейско пространство на правосъдието. Сега Лисабонският договор е една голяма възможност, защото той ни позволява стъпка по стъпка да изградим и надградим правата на а, европейските граждани, независимо дали става дума за обвиняемите или за пострадалите от престъпления. По всичко работим, проектите ще бъдат внесени своевременно беше зададен въпросът, ще има ли други проекти по линия на Стокхолмската програма? Да, госпожо председател. След правото на устен и писмен превод, сигурна съм, че парламентът ще подкрепи този проект утре. Ще внесем проект за правото на информация, тъй нареченото право да се получи писмо или документ с изброени права в наказателния процес. След това ще има проект за правото на адвокатска помощ помощ и правото на общуване с близките. Така че, както виждате, вървим в посока, чрез която ще се опитаме да постигнем едни същи права на високо ниво за всички граждани на Европейския съюз, където и да се намират те, какъвто и да е техният проблем. Независимо дали пътуват с цел обучение, цел почивка или с цел а, делова дейност, те трябва да се чувстват у дома си и да имат във всяка държава, членка на Европейския съюз, същите права, каквито имат в собствената си държава. Много а, сериозен въпрос бе зададен и подчертан от няколко депутати. И това е въпросът за езиците. Сега, поглеждайки член 2, алинея 1 и член 3, алинея 1, много ясно е предвидено, че обвиняемият, който не разбира или не говори езика, на който се води наказателното производство срещу него, има право да му бъде осигурен устен и или писмен превод. Това означава, че езикът, на който се извършва преводът, е език, разбиран от обвиняемия. Това се отнася дори не само за езиците, които са официални за Европейския съюз. Това се отнася не само за малцинствените езици, а се отнася е, дори за езиците на лица, извън Европейския съюз, защото мисля, че в наказателния процес, за да постигнете доверие на гражданите в нашата правосъдна система, е изключително важно да се осигури това взаимно разбирателство. Това е много необходимо, за да има и доверие на съдиите, доверие на прокурорите към системите на съседните страни. Такова доверие можем да постигнем само ако имаме равнище на права, което е съпоставимо навсякъде. Зададен бе въпрос от господин Бусотил, както и от други евродепутати, за реда не за процесуалните права, а за вътрешния ред, за вътрешните процедури. А, тъй като в момента имаме проект, внесен по инициатива на държави членки и от друга страна проект, внесен от комисията. Надявам се, че е, тази ситуация по никакъв начин няма да препятства бързото приемане на нормативен акт с високо качество. Защо се стигна до внасенето на два успоредни проекта? В момента сме в много особен период. Излизаме от системата на стълбова организация на договорите и преминаваме към а, процедура на съвместно приемане на актове като обичайна процедура в Европейския съюз. Смятам, че за няколко месеца ние ще се научим как максимално ефективно да използваме средствата на свое разположение, за да постигаме максимално бързо най-добрите решения, за да изготвяме максимално бързо най-добрите актове. Имам предвид подготовката на тези актове. Изготвянето на анализ е, на е, тяхното отражение, е, допитване е до хората, даването на възможност хората да ни казват какво мислят а, за нашите проекти, кое според тях е полезно и кое в крайна сметка чрез процедурата на съвместно приемане на актове ще гарантира техните права. След консултация, след а, анализ на а, отражението, да се гарантира Наличието на добра политика, която може да бъде добре провеждана на национално ниво, без изопачаване на правата, без отклонение от правилата, нещо на което, за съжаление, сме били свидетели в миналото. Сега в момента работим с нов договор. Имаме задължителна харта за правата в Европейския съюз. Ще станем страна по Европейската конвенция за правата на човека. И аз съм убедена, че ако след няколко години водим същия а, дебат, ще констатираме да, заедно успяхме да изградим това пространство на основни права и правосъдие, пространство, в което следва да се превърне в Европейски съюз. Благодаря, госпожо комисара, докладчика госпожа Латвор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отлично свършената работа, както и за помощта. Радвам се, че тази седмица се, сключва, е, се случва този дебат по време на Испанското председателство. Това е отлична възможност и то е историческа, защото е, това е първата мярка по наказателното производство по време на, е, на съществуващите разпоредби. Аз съм съгласна с този срок за 3 годишно въвеждане в националното законодателство. Те се опитаха държавите членки много а, тайничко да вмъкнат а, тази а, разпоредба и се надявам в следващ път да не се случи това. За Обединеното кралство смятам, че не трябва да говорим националистично, що се отнася до а, правосъдието и правораздаването. Аз лично съм много критична към различни видове инструменти, които бяха въведени в Обединеното кралство, като например 20-дневното задържане без предявяване на обвинение. Смятам, че трябва да се върнем към правовата държава и правия ред. Радвам се, че и аз, като представител на моята страна, така и Ирландия, ще се включим в прилагането на тази директива. Тя ще включва 26 държави членки и тя е в духа на Хабеас Хорпус, и всички други правозащитни органи. Надявам се терористите да не избягат от законодателството по този начин. По отношение на измененията, използването на малцинствени езици. Макар, че разбирам вашите мотиви, трябва да кажа, че съм против, тъй като те не отговарят на тази директива. Смятам, че идеята на директивата е да има разбиране и възможност за самоизразяване, както каза и госпожа Рединг. Не става дума да си избираш някакъв език. Трябва да има процедура за утвърждаване и а, разбиране дали лицето съответно владее езика и съответно дали би бил в а, възможност да успори решението. Не смятам, че се нарушават правата на малцинствените групи, защото тези права според мен дори се засилват, защото когато един човек говори малцинствен език, не разбира езика на производството, то тогава а, той попада при още поле на тази директива. Смятам, че директивата трябва да бъде прията бързо, без изменение, така че да влезе в сила в максимално кратки срокове. Надявам се да бъдат предприяти мерки, що се отнася до пътната карта. До около две седмици, доколкото разбирам, ще стане това, имайки предвид госпожа Рединг, нашия заместник председател, който защитава тези права. Аз смятам, че се намираме в добри ръце. Благодаря, казва председателката. Господин Патън има въпрос към вас. Ще приемете ли въпроса му? Господин Патън, имате 30 секунди да го зададете. Благодаря, госпожо Лътфорд. В миналото в тези дебати сте казвали, е, че идеята е Що се отнася до Коста Дел Сол, понякога улесняваме живота на банковите обирджии. Можете ли да цитирате цифра. Колко такива обирчии са били върнати в Обединеното кралство от Коста Дел Сос, откакто е в сила ЕЗА? Не, казва баронесата, ще проверя, но ще ви кажа. Но аз пък мога също да ви задам въпрос. Вие представлявате Лондон, както и аз. Господин Олсман, който е един от онези, които се опитаха през 2005 та да взривят в въздуха части от Лондон, той избяга в Италия, надяваше се да изчезне там и е с години. Може би в миналото нямаше да ни го върнат. До 6 седмици Италия ни го върна. Бе обвинен и осъден и сега е в затвора. Вие щяхте ли сте много щастлив, ако той си седеше в Италия и никой не го беше върнал обратно и не беше осъден? Благодаря, казва председателката. Прекратявам дебата. Гласуването ще бъде в сряда. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на господин Сиклуна за приемането